Good morning, everybody, and welcome. Добро утро на всички и добре дошли. Нека да приемем дневния ред. Съобщение искам да ви припомня, че заседанието се излъчва онлайн в интернет. Документи а, може да, е, може да ги <clears throat> разгледате чрез е, е, приложението e митинг. Утре сутринта ще има представяне специално по тази тема, за да знаете как да боравите с това приложение. Има и нов бюлетин, който вече е отпечатан. Относно изслушванията. Тази вечер ще има заседание на координаторите, но следващия четвъртък е доста натоварен ден за нашата комисия. Ние сме асоциирана комисия по някои от изслушванията. И има изслушвания, които продължават до късно вечерта. Необходимо е след всяко изслушването координаторите да, обоб... да направят обобщение и ам, да го представят. За момента някои от предложенията от другите председатели на комисиите могат да удължат работата и а, да стане невъзможно за някой от членовете да си тръгне четвъртък вечерта. Така че имайте го предвид и а, тази вечер на координаторите информацията ще бъде представена допълнително. Одобряване на а, протокола. Благодаря ви. Протоколът от предишното заседание е одобрен. Сега преминаваме към основната ни точка от дневния ред тази сутрин. Добро утро на Дан. Ам, той е, е временно изпълняващ длъжността на директората си, който се занимава с добавената стойност за Европейския съюз. Той ще ни представи доклада относно цената на отказа от Европа в областта на единия пазар. През лятото се запознах подробно с този доклад. Ще има и други експерти, които ще представят другите пет отделни раздела на това проучване. Така че всеки ще представи своята теза в рамките на 5 до 7 минути. Може би е добре а, да чуем три представения наведнъж, след това да бъдат зададени въпроси и след това втората част с другите представения и след това също ще има ам, а, кръг от а, въпроси. И да се надяваме, че скоро проучването ще бъде на разположение на други езици. Да, така е. Благодаря. За мен винаги е привилегия да съм тук в Инко. Благодаря ви, че ме поканихте на заседанието ви днес. но аз също съм работил в ИМКО години наред в миналото. Тази сутрин ще представя дирекцията, която се занимава с оценка на въздействието и добавената стойност. Е, през 2012 година бюрото е, реши да бъде проведено проучване, да се извърши оценка на въздействието. Е, тази сутрин ще ви представя един много интересен проект, който беше, чието изпълнение беше поръчано от ИМКО. Виждате, това е документът. И веднага ще отговоря на председателката, като, каза, като кажа, че синтезирания вариант на доклада ще бъде и на други езици. Вече основната част на доклада може да бъде преведена и на други езици, но трябва все пак да проверим дали това е възможно. Превода на други езици може да е много полезен във връзка с по-нататъчната комуникация. Опитваме се да засегнем основните аспекти. Спрели сме се на происхода на отказа от Европа на това понятие. Е, това понятие не е ново, още от 23-та година се говори за него. Е, било е проведено проучване още от тогава, свързано с това каква ще е цената на отказа от е, Европа. През 1989 година е изчислено, че цената за вътрешния пазар ще е, 200, ще е била 200 милиарда екюта по това време. Това означава 800 милиарда евро по а, днешни цени. Вие казахте, че има пет отделни раздела, има и пет, петима експерти, които ще представят проучванията в отделните области. Вие предложихте първо да има три представания. Ам, щом така предпочитате, експертите работиха независимо, не са си сътрудничили, така че наистина има пет отделни различни гледни точки, свързани с единия пазар. Можем да обобщим тази така сложна тема и пред себе си имате документа. Майкъл Хефнер ще говори за свободното движение на стоките. 183 милиарда на година е сумата, която показва на намаляването на приходите. Е, следващият говори за 238 милиарда евро, е, след това следващия експерт за 36 милиарда евро, следващия експерт ще говори за електронната търговия. Позовава се на два европейски законодателна акта и говорим за сума от 36 до 58 милиарда евро на година. Това са доста крупни суми. Може да добавите към това, че има и различни оценки на въздействието. И ако разгледате отделните области, ще видите, че има в допълнение 362 милиарда евро това са потенциалните приходи на годишна база. Като имате предвид, че БВП на Европейския съюз е 13 трилиона. Има и други аспекти, допринасящи за тези данни. Като цяло има много голям потенциал за растеж. В обобщения доклад съм включил някои заключения. Те могат да бъдат обсъдени. Тези заключения се отнасят до факта, че голяма част от трудностите са свързани с регулаторната рамка и различията между държавите членки, което има своята цена, разбира се от комисията ще зависи какви политически действия ще бъдат предприяти, за да могат да се ам, постигнат тези економически печалби, които са посочени. Има, разбира се, и подробности, свързани с а, окончателните резултати и аз съм готов да ги представя, ако е необходимо. Благодаря. Нека да ви припомня, че този материал е също на разположение и на хартиен носител, но може да го намерите и в електронен вариант, ако не присъствате на нашето заседание, а ни а, а, гледате по интернет. И така, моето предложение беше да вземем първите два доклада а, по свободното движение на стоките и а, а, другия доклад за услугите, след това потребителите, дигиталния пазар и е, обществените поръчки да бъдат в друг кръг от представения. Съгласни ли сте? Благодаря ви. Благодаря ви за уводните думи и за тази възможност да представим резултатите от нашето проучване. Свободното движение на стоки е един от основните елементи на единния пазар. Въпреки това обаче в нашето проучване ние открихме, че 20 години след това пазара все още е фрагментиран и има много пречки за свободното движение на стоки. Основните пречки са, например, нетарифни такива. Това е основната бариера. Имайки предвид потенциала на този пазар, той е към 183 до 269 милиарда в дългосрочен план. След минута ще ви покажа, че смятаме, че тези последици или този ефект не е равномерно разпределен между държавите членки. В това проучване разгледахме трите основни въпроса на три различни равнища. Първо, на равнище Европейски съюз на 28-те искахме да видим какви са ползите от премахването на търговските пречки във вътрешния пазар. На национално равнище Поискахме да видим по какъв начин последиците се отразяват на различните държави членки и на по-секторно равнище. Искахме да разгледаме ефектите от по-нататъчна хармонизация на специфични сектори в европейската економика. Няколко думи за подхода, който използвахме в рамките на тези три въпроса. На равнище 28 държави членки използвахме економетричния модел, за да предвидим какви са економическите предимства от премахването на търговските пречки. Комбинирахме данните, търговските данни от МВФ, Световната банка за брутния вътрешен продукт и ОИСР във връзка с регулаторните пречки. Включихме нетарифните такива, както и пречките пред преките инвестиции. Какво означава този модел, който използвахме? Съвсем накратко. Той отразява двустранната търговия между дадени държави, които търгуват помежду си. Включва се размера на държавата, физическите пречки, като например разстоянието между двете държави, културните пречки, например, държави членки, които използват един и същи език, имат по-добра търговия помежду си, разгледахме и тарифните пречки, в общо равнище създаването на а, Световната търговска организация допринесе за премахването на тарифните пречки, останаха само нетарифните. Пречките за преките инвестиции, те възпрепятстват а, предприятията да търгуват а, извън границата и това се отразява неизменно на търговията с токи. Нетарифните пречки, по наше мнение, се дължат на липсата на хармонизация и взаимно признаване между държавите членки. Има, разбира се, и различно данъчно облагане в различни държави членки на вносните стоки. Не искам да ви тормозя с тези уравнения, но погледнете този диапозитив и ще видите, че извода е, че пречките пред преките инвестиции се отразяват значително върху търговията в държавите членки – Използвахме параметрите, които виждате тук, за да разберем какво ще се случи, ако бъдат премахнати тези пречки, как ще се отрази това на вътрешноевропейската търговия, а това са и резултатите. Смятаме, че има два сценария. Първият е пълно премахване на пречките, а втория сценарий, който е по-реален – регулаторна строгост и въвеждането на референтни стойности във връзка с средната стойност на пете държави, които имат най-нисък БВП съгласно ОИСР. От 81 до 98 милиарда може да се увеличи търговията вътре в Европейския съюз Що се отнася до премахването на нетарифните бариери, смятаме, че между 120-81 милиарда в дългосрочен план може да се увеличи вътре европейската търговия, което е между 0,61 и 1,3% дял от БВП. Това е по-оптимистичен сценарий, защото тук се смята, че всички държави членки ще махнат пречките, което е малко вероятно. Просто това е една оценка на потенциала при премахване на пречките за свободно движение на стоки. На национално равнище смятаме, че има неравно разпределение между държавите членки. Новите държави членки и балтийските държави членки Литва, Латвия и Естония най-вероятно ще спечелят най-много от премахването на пречките. ОИСР смята, че в тези държави има по-високи регулаторни пречки на преките инвестиции и нетарифните пречки. На секторно равнище приложихме модела към строителния сектор. Направихме един експеримент през 2013 година. Тогава преминахме от директива към регламент което означава, че нормите са правно вързващи за хармонизираните продукти в държавите членки. Сравнихме търговския ефект преди и след въвеждането на промените в тази политика. Тоест имахме последваща оценка и открихме, че има 3% увеличаване на вътреевропейската търговия. Те се дължат на тези промени и промяната е в рамките на една година. С този слайд бих искал да дам думата на колегата, който ще говори за свободното движение на услуги. Thank you. Uh... Благодаря ви. Do you know how does this work? better that we sit in the front. I perhaps jump in here, Chair, just to mention that the Щемо ще отбележа, че примерът с 3% увеличение във вътрешно, вътрешната търговия беше след законодателство прието по инициатива на Комисията по вътрешния пазар. Става въпрос с строителните материали. Благодаря ви. Um, single market for services and we... Uh... Единия пазар за услуги. Но преди да започна, искам много ясно да обясня, че услугите са много различни от стоките. Могат да се правят много общи изводи за стоките, но не и за услугите. Тъй като услугите са един сектор, който обхваща много различни подсектори, което създава проблеми както за специалистите, така и за законодателите като вас. Ето защо най-напред се опитахме да определим дизайна на вътрешният пазар на услугите, защото много хора не разбират добре какво се разбира под единен пазар на услуги, след което ще ви кажа няколко думи за пропуските и за количественото изчисление на пазара. Така първо поделихме какъв е дизайна, след това дефицитите, т.е. къде все още има е, разпокъсване на пазара, както и е, слабости в е, доброто функциониране на пазара, защото в някои случаи проблемите са свързани наистина с функционирането на самите правила и накрая количествено и качествено определяне на економическите ползи. Не знам дали виждате добре на екрана, но много от вас разполагат с презентацията на хартиен носител в доклада ни е точка 9, страница 19. Опитам се да направим нещо, което се прави за управителните съвети на частните предприятия. Тоест, опитвам се да обобщим една много сложна ситуация в таблица, която се побира в една страница няколко думи нека да определим какво, са, какво е единият пазар на услугите. Всичко започва с общата шапка, идваща от договора, т.е. от договора с на Европейски съюз, свободата на движението и правото на установяване, европейската политика в областта на конкурентоспособността, европейските регламенти и европейските стандарти. Това са основните елементи и голяма част от въпросите, които ще засегнем, зависи от тази обща шапка. След това хоризонталните режими за услугите функционират благодарение на законодателната основа от договора. Това е ключовият елемент. Така че ако разгледате секторните директиви без да разглеждате общата законодателна рамка, няма как да получите необходимите резултати. И тук говорим за хоризонталните директиви, за обществените поръки, строителството и концесиите, инфраструктурата, за мрежовите промишлености. Тук имаме проблем, защото държавите членки разполагат с повече правомощия и с повече средства, но самият вътрешен пазар страда от разпокъсването, дължащо се на, на тази разпокъсване на, власт, на властта, защото в някои случаи управлението трябва да се използва на по-високо равнище, т.е. на равнище на Европейския съюз. И за, за целта трябва да има агенции, които да работят и тези агенции трябва да са на европейско равнище, защото с 28 отделни агенции няма как да се получи същият ефект. И след това в 6 таблици съм представил отделните режими, финансовите пазари, транспортни, средствата за транспорта, отраслите свързани с мрежовите услуги, регулираните професии, трансграничните услуги и някои по-чувствителни отрасли, които по принцип не са включени в директивите за единия пазар на услуги, като например трансграничните здравни услуги. Има и други проблеми, като например защитата на потребителите, е, цифровият единен пазар или единият пазар на търговията на дребно. Всички тези режими са, обхващат повече един сектор и трудно се разглеждат. Ние не изготвихме собственият, собствен модел, защото проучването ни е прекалено всеобхватно, за да го направим, но събрахме най-скорошните данни, с които които успяхме да намерим, които са количествени данни. И в таблицата на екрана виждате, че за електронната търговия, отделните доставки на услугите, има, разполагаме с доста, до, доста надежни данни, Знаем, че има и данни за железопътният транспорт на товари, който може би е отрасъл, в който има най- голямо разпокъсване на вътрешният пазар. И тук наистина мисля, че трябва да погледнете по-общо на, на сектора на услугите, защото разпокъсването на железопътния транспорт на товари е, има влияние върху цялостният вътрешен пазар и неговото функциониране. И трябва да се направим нещо по въпроса. Вече има изчисления, които са на разположение в Европейския парламент, но не и на вашата комисия към момента. За нещастие за професионалните услуги, т.е. услугите, които се предоставят от а, а, отделни професии, са данни, с които не разполагаме. Тоест не знаем колко адвокати работят в Европейския съюз. Това може би звучи нелепо, но е факт. И тук може да се обърнете към хората от бившата генерална дирекция пазари, които ще ви кажат колко трудно се правят изчисления и се предоставят данни за такива въпроси. Според нашето изчисление, най-низкото възможно изчисление е от 637 милиарда, а най- най-високият вариант е 337 милиарда. Но има и една сива зона, за която нямаме идея колко е, каква, какво представлява като количество. Тя или не може да бъде а, измерена, като по отношение на финансовите услуги, например. Европейската комисия направи много огромно проучване по темата, като обхвана само три е, компонента, като останалото остана неизчислено. Има и други важни динамични ефекти, които не са включени в изчислението, но които имат значение. Така че мога да ви кажа със сигурност, е, въздействието е над предложената от нас е, сума, но не можем да ви кажем какво е точно е размера. И разбира се, има и някои съображения, които трябва да се вземат предвид. Знам, че е, може би вие се вълнувате повече от конкретните суми, отколкото от а, съображенията ни, но трябва да ви кажа, че все пак има доста а, съображения, свързани с нашия доклад. Благодаря ви. Благодаря. Дали да бъдат зададени сега въпроси или да продължим с представенията. Ами добре, следващото представене е за а, дигиталният единен пазар. Uh, uh, so... Благодаря. Ще говоря за проучването, което се фокусира върху единният дигитален пазар. Е, седем аспекта са обхванати, между които и електронната търговия. Проучването се опитва да открои кои са пропуските в законодателството. и какви са пропуските при прилагането на съответните разпоредби. След това ще кажа, ще спомена някои от тези пропуски или дефицити и какви, какво е тяхното количествено измерение и съответните разходи. Сега, относно пропуските, има три области, в които ние открихме известни пропуски и можехме да ги а, изразим в количествено отношение. Има липса на достатъчни а, качествени услуги от страна на доставчици на изчисления в облак. Освен това, съхраняването на данните, не се знае кой е отговорен за интегрирането на данните и така нататък. След следващата област, областта свър... Свър... свързана с плащанията, няма някакви големи пропуски в тази област, но все пак а, има различни практики, свързани с търговията между държ... отделните държави членки. И по този начин трансграничните плащания са свързани понякога с високи разходи. Следващата област е свързана с почтенските услуги и изпращането на пакети. Доста физически стоки се изпращат чрез тези услуги не, че има непременно пропуск в законодателството, но все пак липсва достъп до информация за различните възможности, което а, ускъпява доставката на съответните стоки през граница. Има и други пропуски, а, които са потенциален характер – Един пример е свързан с дигиталния подпис. Електронната идентификация е област, която предоставя нов начин за взаимодействие между отделните потребители. Не, че този метод е свързан с неимоверни разходи, но все пак няма достатъчна информация, а пък се предоставят допълнителни възможности. Относно данните, тези три области, числени в облак, плащане и почтенски услуги, разходите са в размер на 56 милиарда евро, като най-високите разходи са свързани с численията в облак. И има и втори етап – втора стъпка, която сме предприели и а, сме а, изчислили какви са разходи в тези три области и сме ги а, съпоставили с макроекономическия модел, за да се види какви, какво е въздействието на а, тези пропуски. На европейско ниво а, постъпленията могат да са в размера 0,4% от БВП. Им могат да бъдат създадени 0,22 милиона работни места. Тези данни са свързани само с тези пропуски, за които сме сигурни, че могат да бъдат изразени в количествено отношение. И те се отнасят до целият вътрешен дигитален пазар. В заключение ще каза следното. Очевидно е, че ем, има е, ръст, наблюдава се е, развитие в тази област. Има обаче и пропуски, е, които ще са от все по-голямо значение за вътрешния пазар. През последните години се наблюдава засилена економическа дейност. Необходимо е да има система за интелигентност агентен е, мониторинг и е, има е, допълнително приемето законодателство, което все пак допринася за отстраняване на е, някои от пропуските. Има обаче и незаконодателен аспект, който също играе значение – законодателството трябва да следва последните технологически развития. Това не е толкова лесно винаги. Като цяло, вие, ние ви представихме данните за трите специфични области, но това са е, данните, които са свързани с най-съществените пропуски. Благодаря ви. And were you also giving the presentation on вие ли ще направите презентацията за обществените поръчки? Okay. Thank you. Okay, good morning. Um, I'm going to speak to you today about the... Добър ден. Аз съм тук, за да говорим днес за обществените поръчки. Най-напред трябва да видим каква е цената от пропуските, които съществуват в законодателството за обществените поръчки, а след това да помислим и за предимствата от завършването на единния пазар в тази област. За да можем да го направим, трябва да използваме следните четири елемента в нашия подход. Първо, да преразгледаме всичко написано по темата – с оглед оценката от евентуалните предимства. Необходимо е също така да намерим и основата, на базата на която трябва да почиват тези проучвания и малко по-късно ще се спра на този момент. Следващият елемент е проучване на наличните документи за да може да се видят какви са предизвикателствата и за да може да се направи количествено измерение на предимствата от завършването на пазара. Има три е, проучвания по конкретни казуси. В тях се разглеждат проблемите, на които се натъкват както възлагащите органи, така и бенефициентите. Разгледали сме транспортния сектор, хранително-вкусовата промишленост и е, строителния сектор. И накрая трябва да се направи економически анализ, тъй като той ни дава възможност да дадем количествено измерение на разходите, както и на предимствата от запълването на пропуските. И така пропуските в законодателството за обществените поръчки. Шесте основни елемента тук са следните. Те съществуваха преди законодателството, е- което бе въведено през януари 2014 година. Бяха проведени а, проучвания, които почиват на конкретните доказателства, но такива по-настоящем липсва, така че не може да се види какви биха били предимствата от а, прилагането на това законодателство. Така че тук сме описали нашето мнение, какво смятаме ние, че ще се постигне с директивата. Но всичко, което ви представям, се базира на пропуските, които съществуваха преди одобряването на законодателството тази година. И така, основните 6 пропуска според нас са обхвата на директивите, липсата на яснота. По този начин някои компетентни органи се насочваха към държави членки, които имаха по-благоприятно законодателство процедурите, липсата на гъвкавост в тях, това е втория елемент. Поне частично на този проблем а, бе намерено решение в новото законодателство. Стратегическото възлагане на а, поръчки бе проблемно най-вече в областта на околната среда. Има голям риск от стратегическо а, възлагане на поръчките, тъй като съществува риск от спорване на процедурата. Достъпа е следващия елемент. Разбира се, тук а, а, говорим за езиковия проблем. Езиците, които са различни в а, различните държави, това осложнява нещата, както от гледна точка на регулаторната рамка, така и от гледна точка на изпълнението на договорите. Има много различия в а, държавите членки, като а, Както казах, много от пропуските, които съществуваха преди началото на тази година, отчасти намериха своето решение с новото законодателство. Виждате тук правителствата на отделните държави членки, това е следващият елемент. И следващото е пазара на концесиите, който е строго национален. Какви бяха нашите заключения? Ще ви представя няколко заключения от конкретните казуси, които разгледахме, а именно липсата на яснота в директивите, сложността на процедурите, административните разходи също са ключов проблем, възлагащите органи, които не винаги са сигурни за конкретните правила при стратегическото възлагане. Използвахме два подхода. Първия се базира на проучване, проведено през 2006 година тогава оценихме ползите от директивата по това време. Използвахме направените прогнози, взехме предвид инфлацията, разширяването на Европейския съюз, разходите за обществените поръчки и направихме а, сравнение. Базирайки ги на а, ползите, които, до които може да се стигне днес, виждаме следните суми. Отсъствието на Европа днес е 49,7 милиарда евро. Втория подход включваше като база доклад на Генерална дирекция пазари на Европейската комисия и взехме предвид крайната стойност на а, договорите за поръчки. Използвайки този подход, Стигнахме до следните прогнози. 57,3 милиарда евро би струвала липсата на Европа. По-голямо доверие имаме на първия подход, който ви описах. Това са нашите прогнози. Економи от 22,7 милиарда евро. Виждате на екрана някои от пропуските от преди януари 2014 година ще бъдат запълнени от части чрез новото законодателство. Предлагаме това да се случи по-бързо, за да видим и конкретните ефекти. Има някои оставащи пропуски, които няма да изчезнат. Например, езиковия проблем винаги ще си остане. Това са просто естествени пречки. Някои услуги просто нямат смисъл да бъдат предлагани извън граница. Те трябва да бъдат предлагани само на местно равнище. Така или иначе се надяваме, че новото законодателство ще послужи за запълването и на част от останалите пропуски. Благодаря. You, Chris. Благодаря, Крис. И сега отново Давам думата на Войчек, който ще ни представи аспекта свързан с правното движение в областта на защита на потребителите. Yeah, thank you very much. So it's, it's me again now speaking on behalf благодаря ви. Пак аз имам думата. Ще се изкажа от името на колегата който изготви тази част от получването, но който не може да присъства днес. Подходът до голяма степен е същият, т.е. прави се общ преглед на законодателството в областта на защита на потребителите. Това е една от малкото области, в която действително бяха установени законодателни пропуски, т.е. области и случаи, в които потребителите и бизнеса могат да бъдат засегнати от наличието на дадени пропуски. А количеството изчисление се основава на конкретни проучвания на случаи, т.е. имаме конкретни примери, които подкрепят изводите ни но в крайна сметка това ние пак да излезем с обща сума. Просто стигаме до този извод по малко по-различен начин. Примерите включват е, търговските гаранции, като например разпокъсния подход към прилагането на съществуващо законодателство на Европейския съюз. Има и други области, които не са обхванати европейското законодателство, като например операции, при които потребители продават стоки на търговски субекти, като например антики и други подобни, които са с висока стойност, но като цяло пазарът не е добре регламентиран. Има и операции между търговски субекти, които се извършват извън регламентираният търговски пазар, например чрез търгове в а, онлайн, като в eBay, например, и те отново не попадат в обхвата на, законодател, на европейското законодателство. Също въжи и за кредити отпускани от потребители и особено а, голям е проблемът с хазарта и онлайн хазарта, защото там, защото този сектор изобщо не е включен в европейското законодателство. Ние спитахме да определим количествените измерение на търговските гаранции, на кредити за потребителите и хазарта и онлайн хазарта. И сумите, до които стигнахме, са най-високи в сектора на хазарта. Смятаме, че общата цена е близо 5,560 милиарда евро като това се дължи най-вече на различните услуги и различните условия, в които действат хазартните услуги, предоставени в различните държави членки. И въвеждането на един пазар в този отрасъл може да доведе до а, сближаване на тези много различни условия. Вторият аспект е свързан с проблеми, хората, които имат проблеми с хазарта, т.е. които са пристрастени към хазарта. Смятаме, че в това отношение единният пазар може да донесе известно подобрение. Затова сме включили и тази цена в общата сума. По отношение на потребителските кредити, данните, сумата, която предлагаме е по-ниска, просто защото по-голямата трансгранична конкуренция ще доведе вероятно до сближаване на цените на кредитите с потребители. А по отношение търговските гаранции няма съществена разлика. Също след това пристъпихме към подобно упражнение, основавайки се на няколко предварителни твърдения и целта ни е да изчислим каква може да бъде общата печалба при преодоляване на всички пропуски в законодателството в областта на защита на потребителите и сумата, която докато стигнахме 58 е милиарда евро. В заключение, пак казвам, защита на потребителите е една от отраслите, в която има сериозна законодателна дейност през последните години, която доведе до повишаване на нивото на защита на потребителите през последните години, но все още има и пропуски и има възможност за, по, за допълнителна законодателна дейност, особено в областите, където не съществува вътрешен пазар. И един от най-добрите примери е хазарт, въпреки че никак няма да е лесно да се създаде един пазар в, в отношение на хазарта. Тук важен коментар. Съществуват много тесни законодателни връзки с други отрасли, защото потребителите са на практика в сърцето на вътрешния пазар. И затова трябва да имаме по-общ поглед за това как всяка мярка предприета в областта на защита на потребителите ще повлияе на един вътрешния пазар на стоки, услуги и т.н. нататък друг коментар. Промяната в бизнес моделите има последица фактът, че много често се налага бизнеса да наваксва, за да постигне изискванията на законодателството. Благодаря ви. I, I should have done this at the beginning and I не трябваше да започвам така в началото. Ей, си извинявам. А, сега, като задавате въпросите, моля ви да казвате ясно към кого се отнася, към доктор Хафнер, който говори за пазара, за услугите, по които говори господин Пелкман. Крис Смит направи представяне за публичните обществените поръчки и Войчев Празински току-що говори за ам, единия дигитален пазар и за законодателството, свързано с потребителите. Имате пълната версия на доклада на английски. Разполагате с отделните пет раздела, които ще бъдат преведени в писмен вид и на други езици. Това са доклади. Това са отделни доклади. Моля ви, разгледайте ги внимателно, защото има много подробности включени в тях, защото представенията бяха от по-общ характер. Малко е объркващо, защото представянето на единия гитарен пазар и представянето на обществените поръчки е в третия пакет. Отделните проучвания също са много интересни. Проучвания на отделни случаи, свързани с услугите. Вие споменахте вашето проучване, което е много интересно и е свързано с медицинските продукти. Става въпрос за висококачествени продукти, които да бъдат лесно достъпни. Това е много важна тема. И информацията на страница 53 на това проучване за единия пазар и за стоките е много интересно. На тази страница може да прочетете повече за самото проучване на отделни случаи и отделните примери, които са описани. Има един въпрос от Мария Грапини. Благодаря. Sorry. Mulțumesc mult, doamna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 госпожо председател. Поздравявам ви за идеята да включите тази тема в дневния ред. Поздравявам и а, специалистите за изкупването на това проучване, което е толкова важно за вътрешния пазар. Знам какво представлява изготвянето на едно проучване и знам колко трудно е да се представят резултатите само за няколко минути, но мога да ви уверя, че внимателно и подробно ще се запозная с съдържанието на докладите, защото те са много важни за а, моята страна. Съжалявам, не можах да си запиша имената на експертите ни, но съм сигурна, че те ще разберат към кого се обръщат въпросите си. Вътрешният пазар е засегнат от редица проблеми. Може би нямахте време да споменете следният въпрос каква е въздействието на различните документи, свързани с плащанията, които са много различни в различните държави членки. Аз идвам от Румъния и мога да ви... изобре съм запозната с проблемите, свързани с тези документи за плащания. Говоря за специфични документи, които могат да доведат до сериозни пречки в функционирането на вътрешния пазар. И в това отношение имам още един въпрос. В контекст на получванията си, взехте ли предвид договорите за покупка-продажба, които са различни в различните държави членки. Ще ви дам един пример. Ако даден румънски производител иска да разпространява своите продукти чрез веригата от хипермаркети метро, той ще трябва да сключи три различни договора, ако иска да продава своите стоки в Румъния, в Франция и в Германия, например. И административните разходи, свързани с изготвянето на тези договори, са също никак не са за пренебрегване. Друг важен проблем в моята страна са забавенията. защото условията за успорване са много са много сложни. И въпросът ми е, предвидели сте някакви мерки за преодоляване на тези забавени от 6 до 12 месеца, свързани с неоснователно оспорване с цел забавяне на процедурата, защото това си един вид корупция при обществените поръчки. Благодаря ви. Лиса Джаксари Благодаря, господа, госпожа Яконсари. Тези данни са а, наистина впечатляващи. Ако Европейския съюз е в състояние да довърши вътрешния пазар, ще се разреши проблема с безработицата. Така твърдите и вие. Въпросът ми е следният. В политиката винаги трябва да се очертават а, приоритети. Бъдещият председател на комисията е Юнкер, както знаете, и кои са най-важни неща, които трябва да се направят, за да функционира вътрешния пазар правилно. Ако той ви зададе този въпрос, вие какво ще отговорите? Каква връзка има между това да се премахнат пречките във вътрешния пазар и интелигентното регулиране. Как смята, че тези две неща могат да вървят ръка за ръка? Нещо, което е интересно е, и което вие казахте за регионалните различия. Ако разгледате Франция и Испания, виждате, че те до, е, в най-малка степен ще се облагодетелстват, ако пречките бъдат премахнати. На какво се дължи това? Това е много интересно. Е, нещо. В моята страна повечето хора питат особено този въпрос. Какви са предимствата на Европейския съюз? Какво ми дава Европейския съюз? Ако им кажа, ето вижте, вътрешния пазар е функциониращ и това ви дава Европейския съюз, това обаче не може така лесно да бъде осъзнато и разбрано от гражданите. Благодаря. Още един въпрос и след това тримата ще отговорите а, последователно. След това а, ще има друг кръг от въпроси и отново отговори. А, Хуан Карлос, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на експертите за тези изследвания, които ни представиха. Има е, редица от политики, които са свързани с доизграждането на вътрешния пазар. Търсят се нови, по-инновативни начини да се върви напред. Има и доклад, докладът Секини, който също е на тази тема. Не всички държави ще бъдат облагодетелствани в еднаква степен. Необходим е политически анализ на това как все пак да има някакъв баланс. Но общо казано, всеки ще се облагодетелства от това, ако бъдат премахнати бариерите а, в, на вътрешния пазар. Има две основни неща. Първо, в момент на криза е, е важно да се използват всички възможности, които могат да доведат до по-голям растеж. Някои хора казват, че искат по-малко Европа и че има нужда от а, национален подход. Но тези проучвания посочват точно обратното, че тук имаме нужда от повече Европа и трябва пречките на национално ниво да бъдат премахнати. Тези проучвания се фокусират върху а, потенциалът, който може да се използва а, за потребителите. Относно хазарта, как а, той може да бъде свързан с а, благотворителна дейност. Но има и заключения – с които трябва да се запознаем. Говорите за 36 милиарда в проучването и обща, общата общите е, потенциални постъпления с размер на 58 милиарда евро. Начинът по който е, са разбити тези суми някак си е, не отговарят на общата сума. Не знам дали а, хазарта и а, онлайн игрите са включени или не. Може би да кажете нещо повече по този въпрос. Моля сега да отговорите. Благодаря ви. Няколко отговора, изразяващи моята гледна точка, след което може да чуем и гледната точка на експертите. Въпросите на госпожа Крепини. фактурирането и електронното фактуриране. Има проучвания, които показват, че електронното фактуриране ще доведе до големи економически ползи. А на въпроса за покупко-продажбите и договорите, в момента а, се работи по въпроса за а, договорите за продажби. Относно законодателството за забавяне на плащанията, а, Имко работи по въпроса на предишния мандат. Миналата седмица имах възможност също да проведа разговор по въпроса. Та смятам, че е редно вашата комисия да помисли как точно се прилага законодателството, защото когато то се приемаше, беше ясно, както каза госпожа Крепини, че ще се стигне до големи загуби, до фалити. И за да се спре това, бе прието законодателството. Доколкото разбирам и ако правилно разбирам, явно все още няма разлика а, на практика, затова може би си заслужава вашата комисия да а, поработи допълнително по въпроса. Ние ще, с удоволствие ще работим с изследователската служба на парламента. На следващия оратор бих искал да отговоря, че според мен цифровия пазар е изключително важен. И трябва да мислим за по-добро законодателство в това а, отношение и за интелигентно законодателство. Директивите бяха приети по различен начин и понякога а, пречките а, продължават да съществуват, няма гладко движение на стоките от една държава в друга. В САЩ изпитват същия проблем с доброволните споразумения, а наказаното от вас за регионалните различия. Може би експертите ще кажат нещо повече в това отношение, но е поразяващо, че проучването на господин Морети и Комичели показа, че всички държави членки, които се присъединиха към Европейския съюз, са увеличили брутния си вътрешен продукт с около 10%. И това увеличаване продължава. С единственото изключение на Гърция. защото брутният вътрешен продукт на Гърция не нарасна по същия начин вследствие на присъединяването към Европейския съюз, но може би експертите ще се спрат по-подробно на този момент. Та проучването е добро и може би трябва да почерпим от него. И накрая залаганията в интернет. Зная колко е деликатен този момент а, за Имко, нали, господин Шао Демозе? Единния пазар на интернет залаганията би довел до економически печалби, а колегите ще обяснят и малко по-подробно, може би, и как точно са получили цифрите. Нека да ги чуем. Имаме 8 допълнителни въпроса, така че моля ви бъдете кратки. Отговорете на конкретните въпроси, изхождайки от а, вашите доклади. Okay. The main question... Основният въпрос, на който ще се опитам да отговоря, е въпроса за приоритетите. Какво бих казал аз на Юнкер, ако ме попита? Първо трябва да помислим защо ни е толкова трудно – Много е а, трудно да се работи в настоящия контекст. А, има много неща, които не знаем със сигурност. Има а, главозамайващи цифри. Дори и да грешим, цифрите продължават да са безумни. Ще ви дам няколко причини за трудностите, които изпитваме. Първо, директивата за услугите – преди 7 години в тази комисия водихме дискусия, водеше се и в целия Европейски парламент. Едно от чудесните неща беше цялото това мълчание около директивата за услугите. Дали директивата за услугите бе успех? Да. Достатъчна ли е тя обаче и можем ли да направим нещо повече? Да. Затова нека да помислим за това. Това беше първото. Второ. Трудно е и за е, индустриалните сектори, които работят в мрежа. Натиска върху енергийния пазар е много по-голям, когато се оказва от Путин. Затова нека да бъдем честни. Ако всички държави членки кажат а, в съвета, ако всички държави членки кажат, искаме един енергиен пазар, а в съвета отидат и кажат друго, тогава не правим нищо. Не трябва да се изненадваме, ако по принцип казваме да на всичко, но не правим нищо. Има и още нещо във връзка с индустриите, които работят в мрежа, а именно инфраструктурата. Няма безплатен обяд. Ако искаме а, добро бъдеще за индустриите, които работят в мрежа, а, добър железопътен транспорт, трябва да инвестираме. Защото много от печалбите зависят от инфраструктурата. На следващо място частното право. То е в компетенцията на държавите членки, а не на Европейския съюз. Ще ви дам три примера, които водят до проблеми между държавите членки. Търговското право, правото в областта на защитата на потребителите. Тук отбелязахме напредък, но все още има проблеми. И цифровия единен пазар. Ако имате 37 точки в списъка на а, госпожа Круз, ще видите, че половината от тях са в областта на търговското право. Така че можем да направим а, нещо. И на следващо място, нещо, което упомена и господин Доналд – Разбира се, че а, съвсем законно държавите членки куват собственото си законодателство. Така че не трябва да бъдем песимисти, просто да не се изненадваме толкова. А, да не натискаме додолу пружината, защото тя пак ще скочи така или иначе. Нужни са ни мускули, за да можем да се справим. Let me just briefly, I mean, point on, on a few things. I mean, the, uh, there was a question on the, uh, on the gambling figure. На въпроса за цифрите за интернет залаганията. Прилагахме различни подхода. Интернет залаганията бяха един от случаите, които ви представих. Първият подход, отгоре надолу – т.е. гледаме на сектора като цяло. Така че не може да се прави сравнение с останалите. Трябва да вземем предвид подхода. интернет залаганията се регулират по различен начин в различните държави членки. Имаше и потенциал за ограничаване на разходите в случай на проблеми при залаганията в интернет. Така че аз не твърдя, че по този начин покриваме целият сектор. Съвсем не. Той е много сложен и разнообразен. Ако мислите за някакви конкретни законодателни действия, то просто ви приканвам да вземете предвид и а, казаното в нашия доклад. Um, I will briefly um, reply to certain policy recommendations. Накратко ще кажа няколко думи за препоръките за политиката. В нашето получване поставихме количествени резултати, но се опитахме да ви покажем и качествените резултати под различните на различните пречки за вътрешния пазар на стоки, за потребителите и за бизнеса. И останахме с впечатлението, че действително има на сериозно забавяне, особено с малките средни предприятия, ако са принудени да се да отговарят на всички норми, т.е. това е проблем за тях, ако искат да продават своите стоки на, по целият вътрешен пазар. Поради заварени стандарти или национални традиции, малките средни предприятия по принцип продават най-вече на националните си пазари и не се стремят към трансгранична търговия, която е проблем за техният растеж. И един от предложенията ни как може да се преодолее тази, тази, този проблем е чрез развитието на електронната търговия, чрез определяне на много ясни правила за електронната търговия. По този начин може да се преодолее тази, това нежелание на МСП да продават извън своята държава членка. По отношение на регионалните различия, в нашето проучване се основавахме на данни, предоставени от Организацията за економическо сътрудничество и развитие. И печалбите от премахването на бариерите пред търговията. И е ясно, че държавите, при които по принцип има повече подобни бариери, по принцип има и по-голяма печалба по тяхното премахване. Това а, са кратките отговори на някои въпроси, които бяха зададени. Следващите трима колеги, които ще получат думата. Госпожо председател, благодаря. Докладите бяха изключително интересни. Те показват колко важно е единият европейски пазар да бъде доизграден, за това, че дигиталният пазар трябва да бъде изцяло функциониращ, но виждаме, че все пак има и пречки, които възпрепятстват функционирането на пазара. През следващите години трябва да се занимаем с тези въпроси, ако искаме в Европа да се насречи растежа, да се създадат работни места. Един много кратък въпрос. Е, от различните пет сектора се крие потенциал за растеж размер от 5 до 8%. Така беше казано. Представете си, че все пак има и ефекти от синергии, които могат да бъдат използвани. Смятате ли, че е така? Благодаря ви. Thank you, Mrs. Chairman, and thanks for presentation for impressive. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за това проучване. Наистина са много впечатляващи данните, особено по отношение на услугите. Затова ще задам и най-важният въпрос. Кои са пречките, които би следвало най-напред да бъдат премахнати, особено в областта на услугите, за да се получат тези евентуални печалби? Вече споменахме защитата на потребителите, директивата за услугите. Въпросът ми е, имаме ли нужда от е, нова директива или просто трябва да се подобри прилагането на съществуващата? Благодаря ви. Merci, Madame la Présidente. Euh, D'abord, je, voulais, je voudrais souligner effectivement. Госпожа Росиер, благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да подчертая колко важни са изготвените проучвания. Оставам с впечатлението, че в това проучване се, се съсредоточаваме върху евентуалните ползи от е, доизграждането на единият пазар, но смятам, че гражданите ни може би биха искали малко по-различен подход. Тоест, вътрешния пазар да не се представя само като, но, като източник на ползи. Разбира се, не тук в нашата комисия ще противоречим на това твърдение, но знаете, че монетата винаги има две страни и съответно и вътрешния пазар може да има и своите негативни аспекти. Тук имам предвид някои елементи, които не са включени в обсъждане в проучването, но може да се обмисли възможността за подобряване на данъчната хармонизация, особено по отношение на единният цифров пазар. Знаем, че имаме някои големи американски компании, които успяха да превърнат избирането на най-облагодетелстващия данъчен режим в един вид спорт. А също така, основавайки се на докладите на Сметната палата в Франция, не бива да, да пренебрегваме и фактът, че в някои случаи търговията за директивата за услуги и възможността за работа като самонети лица в рамките на тази директива всъщност се оказва начин на, за заобикаляне на трудовото право, изключването на, на а, трудови договори. Ясно, че този че отрасълът на услугите има своите специфики. А по отношение на хазарта, знаете, че има и залаганията в интернет. Това е един отрасъл с много специфични особености, като например рисковете свързани с прането на пари, с пристрастяването или с въздействието на целият този отрасъл върху спорта. Така че това са елементи, които сигурно вълнуват нашите граждани, които ние все още нямаме отговор. Благодаря ви. Joseph, do you want to direct those questions for us? Yeah. Yes, thank you, Chair. Um, perhaps I could just say for my own to Mrs. Langen that in our understanding the figures are annual figures. Благодаря, ви, госпожо председател. Представяме ви годишни данни, но ам, прогнозите, които ви предоставяме, разбира се, винаги са максималните възможни печалби. На първият а, Оратор му да отговоря, че се включват а, всички елементи и разбира се, всичко зависи това ще протечко осмотрение, но действително може действително да се подобри прилагането на практика на разискванията, заложени в директивата за услугите. А сега ще дам думата на колегата за Отговаряща за получването за единния пазар на услугите. Благодаря ви относно прилагането на директивата за услугите. Не разполагаме с най-скорошните данни, които силно биха заинтересували и вашата комисия. Има един изключително подобен доклад, който беше изготвен през 2011 година и бяха разгледани някои отделни отрасли през 2012 година, след което бяха разгледани много специфични въпроси, като правната форма, които са полезни, разбира се. А по отношение на либералните професии въпросът наистина е много сложен, защото това попада в правомощията на държавите членки. И въпросът е как може да се остави тази регулаторна свобода на държавите членки без това да вреди на единият пазар. Много е хубаво като замисъл, но много трудно се прилага на практика. Като цяло, прилагането на директивата за услугите не е чак толкова лошо, както го представят в някои случаи медиите, но просто самата, самата материя е прекалено сложна и много трудно се им прави оценка на това, което се случва на практика. Но аз действително смятам, че е време да се направи една нова, щателна, прецизна оценка, както беше направено в началото през 2011 година. Като има два, две възможности. Или оценката да бъде направена от Европейската комисия или както беше предпочетено в 2000, през 2010 година държавите членки да правят е, оценки едни на други. Като този вид взаимни оценки имат прекрасни странични ефекти. В частност, държавите членки, в които има по- либерални норми в дадена област, могат да дадат съвети на държави членки, които прилагат по-строго законодателство. И това ще бъде много по-ефикасно, отколкото ако тези препоръки дойдат от Европейската комисия. Но разбира се, винаги ще има и различия. Ще ви кажа съвсем накратко, че в Съединените щати има много по-малка връзка между федералното равнище и равнището на щатите, отколкото в Европейския съюз. А ние тук в Европа много често се замисляме каква е ролята на държавите членки, когато изготвим законодателство на европейско равнище. А държавите членки могат да принесат за функционирането на вътрешния пазар без семинар по европейско равнище. Ще, например, с щатите на Съединените щати. Отделни щати работят съвместно по групи по безброй области, по които на федерално равнище не се предприема законодателство, защото е прекалено сложно или защото липсва такова желание. И това допринася значително функционирането на вътрешния пазар в Съединените щати. И това работи много по-добре от свърхрегулирането, което прилагаме в някои случаи тук в Европа. Защото наистина много трудно е да се за бизнеса да изпълнява всички лороми на европейско равнище. Така че не винаги има нужда от законодателни мерки на европейско равнище, но може да има сътрудничество между държавите членки, което да позволи и запазване на регулаторната автономност на държавите членки и да подобри функционирането на вътрешния пазар. Не мога да се изкажа от името на останалите колеги, но в нашата част от получването, посветено на услугите, Взехме пред факта, че има и рискове, свързани с завършването на вътрешния пазар на услугите. И съм напълно съгласна с това мнение. За сега не виждам такива проявления на тези конкретни рискове. освен по отношение на трансграничните услуги, защото там има напредък, но все още положението е доста уязвимо. но иначе не смятам, че трябва да се поставя под въпрос а, и постоянно да се заклемява директивата за услугите. Напротив, според мен тя функционира много добре. По отношение на данъчното облагане, да, това е вярно но корпоративното данъчно облагане е област, с която Европейския съюз може да се справи, т.е. може да подобрим хармонизацията без да намаляваме данъчния суверенитет на държавите членки. ще продължим с въпроси от още петима колеги, след което ще трябва да продължим с дневния си ред. Ето го с колегите. Айга Солтес, Ламас Ван Несалой, а myself. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já mám jenom malou poznámku vzhledem k času, v kterém se nachází. Благодаря, господин председа... госпожо председател. Един кратък въпрос, тъй като времето напредва. Дебатът показва много ясно, е, че има тесни връзки във вътрешния пазар и има също така и значение съответното законодателство, какво е качеството и на частното право. Е, искам да насоча вниманието ви върху нещо а именно, че законодателството е важно, да, но правосъдната система е нещо съвсем друго. Специално в страните, които са се присъединили към Европейския съюз през последните години, там не говорим за самото качество на законодателството, ми говорим за продължителността на законодателния процес – може би е добре да имаме предвид в бъдеще при изготвянето на анализите как вървят нещата в областта на частното законодателство и ам, каква е връзката му с вътрешния пазар. Следващия въпрос. Относно онлайн залаганията и хазарта. През последните години имаше различни разпоредби в тази област, които бяха приети. Интересно е, че в Гибралтар, от Гибралтар се регламентира, се регулира пазара в Обединеното кралство. Сега Обединеното кралство обаче реши да реагира, да ам, на този факт и Гибралтар обаче съди Обединеното кралство. Трябва да видим какво може да направи Европейския парламент, за да хармонизира ам, този сектор във вътрешния пазар. Може би да се затвори пазара, за да не може някой а, играч на покер от Франция да а, играе с някой покер играч от Полша. Да, има и а, данъци а, върху хазарта, а Гибралтар и Малта, а, Гибралтар са благодетелства. Как а, Малта обаче се справя с този проблем. Как се справя Чехословакия? Ами Чехословакия извършва дъмпинг на, дана, на данъците и така се благодетелства за сметка на другите държави членки. В Гибралтар има нулево данъчно облагане за някои лица. Кога Европейския парламент ще направи нещо, ще хармонизира пазара? Имате ли някакви конкретни предложения вие като експерти? Или а, така нещата ще останат да висят в пространството, защото има а, силно влияние на лобистите? Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички тези, които са изготвили а, тези документи. Има една област, която е много интересна и е важна за развитието на вътрешния пазар. Тук говорим не само за стоките, но и за услугите, които са обхванати от обществените поръчки. Това е една област, която получи силно развитие през 90-те. В наши дни обаче нещата не са много ефективни. Има различни принципи, които трябва да следваме. Прозрачност, формалност и така нататък. Прозрачността е много важна. Не говоря за прозрачност свързана с самата тръжна процедура, тя да бъде публикувана в Държавен вестник. Не, говоря за прозрачни критерии. То, там се крие корупцията, там а, процъфтява корупцията. Не се осъществява контрол, получаваме различни анекси, цените се увеличават и системата сякаш не функционира както трябва. Това със сигурност е област, в която се крият много големи рискове, свързани с корупцията. Време е да се ам, извършат а, важни проблеми в областта на обществените поръчки. Не говорим тук само за една економическа категория. Обществените поръчки трябва да са източник за създаване и на други критерии, които имат демографско и социално измерение. Когато говорим за отвърване, затвържаване на това, което се случва в областта на обществените поръчки, трябва да вземем предвид дали обществените поръчки са постигнали това, което е трябвало да постигнат – трябва да имат определена цел тези обществени поръчки, но те трябва да са същевременно и инструмент. Трябва да видим какви са били нашите цели, когато сме решили да обявим съответните обществени поръчки и трябва след това да се извърши анализ а, на това дали са постигнати заложените цели или не. Искам освен това да подчертая, че ако Европа иска да увеличи да засили сътрудничеството между държавите членки, то тогава трябва да се гарантира високо ниво на контрол на европейско ниво. Имам следният въпрос, който може би ще покаже, че показателите са толкова успешни. Как получихте тези данни, свързани с економиите? в областта на услугите и стоките. Има много пропуски в законодателството. Например, що се отнася до медицинското оборудване, до ам, IT-системите а, и в а, областта на строителството. Показателите, които използвате в вашето проучване, дали те са удачни? Може ли да ги използвате, за да се определи чрез тях дали дадена обществена поръчка е била успешна или не? Дали и а, оценката трябва да бъде а, променена с помощта на а, показателите? Следващият а, оратор, господин Ван Нистерой, а, За мен е важно да чуем и нещо от Европейската комисия и от другите институции. Какви са заключенията, какви са резултатите? Тези суми са неимоверно високи. Искам да говоря и по процедурата. Има 10 доклада, проучвания, но това проучване е специално и се появява в един много важен момент. Проучването обхващат дигиталния дневен ред и вътрешния пазар и така нататък. Искам да попитам дали това проучване е едно от много или ние от Имко ще кажем, че това проучване може да представлява основа за по-нататъчната ни работа и също да е от значение при междуинституционалното сътрудничество. Необходимо е да видим какви са възможностите, които се крият в отделните сектори, да премерим какви са предимствата и ползите. Ако това е проучване едно от 100, примерно, можем да пропуснем много възможности, но трябва да се концентрираме върху едно проучване и да видим как да продължим напред. So I've saved the last question for me. Um... Последния въпрос ще задам аз. Впечатляващи доклади с оглед на цифрите, които се цитират в тях но както и много от вас казаха, нямаме златна пръчка, с която да решим всички проблеми. Наистина насърчавам всички ви да погледнете в подробности а, докладите, защото в тези презентации се насочихме към малка част от нещата, които са описани в самите доклади. Ако искаме да стигнем тези цифри, които се цитират тук, ще трябва да а, вземем предвид всичко това във всяко едно действие, което предприемаме. Харесаха ми коментарите направени за партньорската проверка и така нататък. нека да не забравяме тази партньорска проверка. По специфичните дейности. Впечатлена бях от а, цифрите, които цитирахте, които идват от чуждестранните инвестиции и а, цифрите, които могат да се получат при премахване на пречките. Наистина би било любопитно да чуем малко повече в това отношение, защото именно инвестициите ще ни помогнат да върнем конкурентоспособността. Дайте ми примери конкретно в тази област. Could I say a few words, uh, Chair, and then uh, pass the floor to the experts? Um, няколко думи, госпожо председател, след което ще дам думата и на експертите. Казаното във връзка с прилагането. Мисля, че е свързано с друг въпрос, който бе зададен по-рано. В самото начало споменах, че в доклада сме направили някои заключения, които не са пряко свързани с проучването, но както и вие правилно казаха, те са породени от проучването. Може би трябва да се насочим по-скоро към подход базиран на риска, а не подход базиран на санкциите. Може би това е правилният подход. Работили сте много за безопасността на продуктите и за надзора на пазара. Работихте и върху ефективността на експертите. Всичко това може да донесе полза за държавите членки. Залаганията в интернет. Работили сте по този въпрос и преди в тази комисия. По член 225 бихте могли да изготвите доклад и да направите предложение в областта на безопасността на потребителите, но това е политическо решение, което вие трябва да вземете. По прилагането. Системата за взаимно признаване, която председателя нарече партньорска проверка, може да се използва и в други сфери на законодателството. Със сигурност тази система показа голям успех в ранния етап на прилагане на директивата за услугите. Бих искал да ви обърна внимание на следното. Едно проучване, направено от Европейската комисия, което е цитирано тук. То бе поискане на Европейския парламент и поискане на председателя на комисията Баросо през 2010 година. Тогава поискаха от нас да изготвим проучване за цената на отсъствието на Европа. Това проучване така и не бе използвано, а то е широко мащабно и в него се стига до извода, че Европа може да работи повече в областта на секторите, които е, цитирахме в началото, а именно продажбите на дребно, логистиката и така нататък. И накрая, господин Нистелрой, с голямо удоволствие ще подкрепим всичко, което прави вашата комисия. Сега нека да чуем колегите. Двама членове на парламента говореха за прилагане на национално равнище – затова бих искал да изясня следното. Това, което ние свършихме като работа, се отнасяше до прилагането във вътрешния пазар. Това е свързано и с казаното от председателя на комисията. Та обсъдихме въпроса за прилагането на законодателството и в областта на публичните поръчки най-важната е директивата за възможността за поправка. Т.е. ако нещо не е сработило, трябва да се даде нова възможност, за да се поправи процедурата. Ако искате да хармонизирате националните системи за повторно извършване на поръчката, тогава трябва да използваме думата от четири букви. Всички четири буквени думи са мръсни, ама тази, която искам да цитирам е мес, каша. Дори на български имаме четири букви. <laughs> А, има огромни различия между държавите членки. А, те знаят как се действа или как не се действа. А, това е, разбира се, пристрастно но от моя страна. Но държавите членки не желаят да правят каквото и да е. Може да е защото има корупция, корупция в дадена сфера или законодателството е направено нарочно по този начин и тези държави казват Европейската комисия да стои на страна. А, може би пък си заслужава все пак да се поработи. Има някои такива държави членки, но не всички. Няколко коментара за обществените поръчки. Споменахме корупцията и в този контекст наскоро имаше публикация от Европейската комисия във връзка с борбата с корупцията и там начално място бяха обществените поръчки. Е, това е голям проблем, той има значителни последици и в тази публикация се казваше, че между 20 до 25% от стоеността на поръчката е стоеността и на корупцията в съответната сделка. Така че има доста измами в тази дейност. Как сме събрали данните, попитахте вие. Получихме ги от Европейската комисия. Там се правеше оценка на стоеността на договорите за обществени поръчки. Правеха се прогнози за евентуалната стойност на договорите за обществени поръчки. Има, разбира се, много проблеми с данните. Има процент на грешки. И сме ги отчели при нашия анализ. Но трябва да се прави разграничение между това, което се очаква като заплащане в край и това, което реално се получава. Някои економии, до които се стига, се дължат на директивата. Просто исках да ви дам по-ясна представа откъде сме получили данните. На следващо място, можем ли да използваме тези данни за да правим оценка или не? Използвали сме в максимална степен данните. Просто нека да използваме данните, с които разполагаме, економиите, до които може да се стигне – да помислим на тази база какви биха могли да бъдат ползите. Така ще разберем и коя е основната двигателна сила за нашия успех. Съвсем накратко, чуждестранните преки инвестиции – Имахме някои ограничения с оглед на данните, предоставени от ОИСР, тъй като там не се събират винаги данни за чуждестранни преки инвестиции и е, не беше много ясно коя е основната двигателна сила за пречките в това отношение. Дали е, е различното третиране на чуждестранните преки инвестиции и на съответните инвеститори, или пък се дължи на законодателството. Това беше един от пропуските на тези прогнози. Но в прогнозите се казва, че има потенциална полза, ако се намалят тези пречки този конкретен случай би било добре да се анализира които, кои са основните двигателни сили за тези пречки. И с това изчерпваме всичко. Знаем, че има пречки, ама не знаем къде са точно. Много работа ни остава. Благодаря на всички наши гости. Дадохте ни храна за размисъл. Благодаря ви. I'm going to move on to our next item of business because we're... И така продължаваме с следващата точка от дневния ред, защото малко закъсняваме. С дневния ред става дума за докладът, изготвен от ИМКО и посветен на Европейският семестър за координация на економическите политики. Серджио Коферати е нашият докладчик и той ще коментира проекто измененията. Ще поступим след това към размяна на мнения, като ще дам думата първо на координаторите. Ще гласуваме 58-те изменения утре. Има и 4 компромисни изменения. Благодаря на всички колеги, които работиха много бързо и ефикасно, за да разгледаме всички тези документи изменения в много кратки срокове и за да може да гласуваме утре в нашата комисия, тъй като гласуването на доклада е предвидено за 7 октомври в комисията ЕКОН, за да може да гласувам пленарна зала в края на октомври. Сега ще те помоля да вземеш думата за кратко стъпление, с което ще дам думата на координаторите. Ако някой друг колега иска думата, моля, заявете интереси сега. Благодаря ви. съм небързо искам да кажа няколко думи на колегите, които са новопост... дошли в нашата комисия, за да ви е напълно ясно в какъв контекст се вписва това становище. В началото на процедурата на Европейския семестър, Европейския парламент следва да изготви три доклада първо. Доклада на, на комисията по економически въпроси, заедно макроекономическите аспекти, докладът на комисията по заетост и докладът на комисията по вътрешен пазар, свързана с вътрешния пазар. И в краят на цикълът на европейския семестър, т.е. на етапът, на който се намираме в момента, се изготвя още един доклад, който ще бъде гласуван през едните дни а останалите комисии следва да изготвят становища. Като в становището си комисиите представят своето мнение, своите коментари за развитието през изминалите 6 месеца. Като традицията е колегата изготвил доклада в началото на процедурата, да изготви доклада и в края на семестъра. Затова и аз съм докладчик по това становище. Разполагаме с много ограничено време, затова и работим толкова бързо. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за изготвянето на становището. Заедно се опитахме да засилим ролята на вътрешния пазар в Европейския парламент тъй като вътрешния парламент е пряко свързан с економическата политика и политиката в областта на заедостта. Запознахме се с съобщението на Европейската комисия и в частност с специфичните за всяка държава препоръки. Имаше известен напредък, но все пак ни остава още много работа. Внимателно може, се, се запознахме с отделните елементи. Например, тревогите ни свързани с липсата на координация в данъчната област. Имаме нужда от, от усъвременяване на държавните администрации. И едновременно с това трябва да се има предвид, че вътрешният пазар е един истински трети стълб на Европейския съюз. За нас това е очевидно, но не всички колеги са наясно с този факт. Затова трябва да се върнем отново към целите на стратегията Европа 2020 година, които бяха до голяма степен е, поставени под въпрос от економическата криза. А какви са целите на самият економически европейски семестър, засилване на координацията в е, водещи отрасли като енергетика, транспорт, е, научно развойна дейност и иновации. Подчертавам също така, че обществените услуги трябва да бъдат с много високо качество. Споменах преди малко модернизацията на държавната администрация. Също така е важно да се приключи и изграждането на единния цифров пазар. Това ще бъде една от основните ни цели през едните няколко месеца. Както каза председателката, получихме 58 изменения, благодаря на всички колеги, които са ги изготвили. Почти всички тези изменения решения се вписват в а, общият тон и дух на становището ни, което значително ми улесни задачата. Заедно с трудниците ми изготвихме 4 компромисни изменения. Има още някои дребни разминавания, но се надявам, че успеем да преодолеем тези трудности след обед, за да предложим компромисни решения, които да се възползват от голямо мнозинство на гласуването утре. Компромисните изменения засягат специфичните за всяка държава членка препоръки. Идеята за създаване на обществени фондове в подкрепа на реалната економика, ролята на обществените услуги и модернизацията на националните държавни администрации. Това е което имах да кажа. Надявам се да приключим работа при възможно най-добри условия. Постигнахме сериозен напредък и се надявам да приключим успешно процесът на работа по този доклад с единодушно приемане на становището утре. Ако имате нужда от е, уточнение или имате конкретни въпроси за някакви подробности, моля, заповядайте, с удоволствие ще ви отговоря. Благодаря. Госпожа Као е, Печ от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Кофарати за свършената от него работа. 58 изменения са внесени, 4 компромисни изменения са също на лице и те ще подобрят текста. Сътрудничеството ни с докладчика беше много плодотворно, както и сътрудничеството ни с останалите сътрудници. Има една изходна точка за този доклад. Става дума за засилването на единия пазар. Правилата в рамките на вътрешния пазар са доста многообразни и това е единият проблем. Освен това, до изграждането на вътрешния пазар до сега не е постигнато и това всъщност поража допълнителни проблеми. Ефективността на а, изпълнението е също допълнителен проблем и така не можем да постигнем това, което бихме искали да постигнем. Има и проблеми, свързани с методологията. Финансирането на малките и средни предприятия е важен елемент и той е отразен в доклада. Надяваме се, че малките и средни предприятия ще се превърнат в двигател за нашата економика. Освен това, трябва да се увеличи заетостта, иновациите също са много важни в този контекст, както и социалната интеграция. Ако е необходимо, трябва да се търсят нови източници на финансиране, на финансиране, които да са от полза за малките и средни предприятия. Освен това, искам да се позова на предишната точка от дневния ред, по която чухме мнението и на присъстващите експерти. Те казаха, че ще е необходимо и хармонизиране в областта на данъчното облагане, но аз не смятам, че това непременно е така. Имаме нужда по-скоро нужда от редовен обмен на информация, за да се знае какви стъпки се предприемат в съответната държава членка, за да се предотврати укриването на данъци или какво правят отделните държави членки, за да увеличат съответните данъци или пък да ги намалят. Относно четирите компромисни изменения, смятам, че като цяло измененията обхващат тези компромисни изменения, обхващат измененията, които ние предложихме. Има две предложения – по които вече говорихме с докладчика господин Конферати. Говоря за компромисни изменения 2 и 3. При втория компромис става въпрос за така наречените свежи източници. Ще се радвам, ако думата свежи или нови източни или нови отнасяща се до източници, бъде зачеркната. С тази терминология свеж имам проблем. Относно трети, третия компромис, тук също предлагам зачеркването на една дума. Като цяло съм съгласна с компромиса или поне сигнала, който се изпраща с това изменение – но а, изцяло да се премахне бедността, според мен това е една цел, която няма да можем да постигнем. Бедността е спомената в подобен контекст вече в текста и смятам, че бедността няма да бъде изкоренена изцяло. Това е нереалистична цел. Разбира се, трябва да се работи в тази посока, но ще е много трудно изцяло да се премахне бедността. И в доклада не става въпрос точно специално за тази тема. Не става въпрос точно за тази тема. Надявам се, че след обяда още веднъж ще имаме възможност да говорим по тези компромисни изменения, така че да можем от близка група изцяло да подкрепи доклада. Благодаря ви. Um, thank you very much. Um, I am the ECI. Много ви благодаря. Аз съм докладчика в сянка от името на ЕКР, така че ще взема думата. Първо, Важно е да не забравяме, че економическият семестър не засяга само макроекономическите критерии и докладите посветени на единният пазар също са важни и трябва да бъдат вземем, взети предвид, защото те разкрещат специфични компоненти на единния пазар. И не предложих изменения, за които да подчертаят под напредък постигнат в областта на услугите, цифровият пазар, мрежите, т.е. по-конкретни примери. Съгласна съм с докладчика. Трябва да гарантираме достатъчна подкрепа за потребителите и бизнеса, когато се опитват да използват инструментите на вътрешния пазар чрез полезни инструменти, като например единото звено за контакт. Трябва също така да се гарантира и надежна подкрепа за държавите членки по прилагане на законодателството по отношение на единия пазар. Знаем колко много усилия полагаме по изготвянето на това законодателство. Трябва да гарантираме доколкото е възможно това законодателство да се прилага възможно най-ефикасно. Обсъдихме темата и с специалистите преди малко. Какво може да се направи за подобряване на прилагането и запълване на пропуските в законодателството, в частност в областта на услугите и на равнището на държавите членки и на европейско равнище. Важно е също така, че Европейската комисия отдава приоритет на нуждата от инвестиции, тъй като явно все още съществуват сериозни пречки пред преките частни инвестиции и достъпа до финансиране за малки и средни предприятия, както и достъпа до финансиране за голямо мащабни проекти, също са важни въпроси. Напълно подкрепям преждеговорящата в несъгласието и с използването на термина свежи финансови средства. Не знам какво, какво се разбира под свеж. По принцип тук работим с доста ясна терминология. Този термин на мен ми е непонятен като економист. Така че аз предпочитам да заличим тази дума от компромисното изменение. Благодаря ви за работата по компромисите. Ще очакваме още разискване по темата преди гласуването, но действително свършихме много работа. Аз бях един от докладчиците, които работиха по изготвянето на економическия семестър, така че действително трябва да разглеждаме не само макроекономическите стандарти, но и реалната економика и всички компоненти, които я съставляват и според мен трябва да бъдем максимално конкретни, подобни неясни термини никак не ни улесняват. Mr. Goja from Aldi. Can you tell me how to pronounce your surname? Guaga. Guaga. G-U-O-G. that's fine. Господин Гуага, не е толкова трудно за произнасяне на името ми. Probably. Anyway, would I like to... бих искал да поздравя докладчика. Според мен това е едно добро проекто становище, основаващо се на компромисни изменения. Радвам се, че намерихме компромис, в частност по параграф 5. Там предварително, преди се говореше за наливане на нови, на свежи пари от държавите членки. Да, ако това беше достатъчно, ще ще да, е много, да живеем в един много по-хубав свят, но инжектирането на нови финансови средства не е, е достатъчно и няма да помогне на държавите членки да излязат от криза, дори напротив, може само да влуши положението. Економическо възстановяване е възможно само ако се насочим към политики, гледащи към бъдещето, а за света трябва да приложим, да преминем към много сериозни задълбочени реформи. Например, чрез подкрепа за МСП, подобряване на достъпа до финансиране и подобряване на средата за бизнес. А към момента МСП все още имат проблеми с достъпа до финансиране. А е много важно МСП да имат достъп до кредитиране, за да могат да допринесат за реалната економика, включително и чрез създаването на работни места и в частност работни места за млади хора. Така че, наистина, подчертавам още веднъж, много е важно да а, се подкрепят малки предприятия. Има средства отделени за тази цел. Надявам се те да бъдат използвани целесообразно. Трябва също така да се обмисли хармонизацията в отделни отрасли, като например сектора на далекосъобщенията, за силно използване на електронното управление, електронното правителство. Да вземе за пример Естония. Гласуването онлайн, това са мерки за повишаване на ефикасността, които са важни за цяла Европа. И се надявам всички работейки съвместно, да станем по-ефикасни. Благодаря ви. Денис Дион. Thank you, Madam Chair. Um, I think that uh, this report more or less reflects a lot of... Нелис Де Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че този доклад отразява голяма част от дейността и от свършеното в Комисията по, вътре, по вътрешния пазар през изминалия мандат. Спомням си законодателния доклад на Андреас Шваб, който включи вътрешния пазар в економическия семестър и то успешно, ако не се лъжа. По това време бяхме избравени пред избор. Можехме да изявим, че някои политически групи ще подкрепят идеята, други ще бъдат против. Имаше е, противоборство дори в нашата вътрешна комисия и на времето решихме, че не бива това да се допуска. Много беше важно за нас в този момент комисията ни единодушно да заяви, че вътрешния пазар трябва да бъде част от економическият семестър, тъй като ние все още силно се притесняваме за прилагането на разпоредбите, свързани с вътрешния пазар. Също така, като докладчик в Сянка по това становище, се опитах да направя всичко възможно нашата група да може да подкрепи проект от доклада и мисля, че почти го постигнах но от моя гледна точка има някои елементи, които трябва да бъдат разрешени днес след обед. Подобно на казаното преди, от колегите преди мен, ако се върнем към същността на доклада, всичко става много по-лесно. А колкото повече се добавя допълнителни елементи, толкова по-сложно става работата по доклада. Ще ви дам пример. В първото компромисно изменение има абзац посветен на структурните реформи, но самият термин структурна реформа е доста неясен, доста общ. За какви реформи говорим точно? За данъчни реформи, проблем, който много ни вълнува в момента в Холандия или реформи на трудовия пазар, не е достатъчно ясно разписаното и може да доведе до безкрайни разисквания. Това не беше случаят в първоначалния текст. Затова ви предлагам да се съсредоточим върху самият вътрешен пазар. По този начин поне ще успеем да съберем силна подкрепа в нашата комисия. И аз много се зарадвах, като видях е, свежи пари. Някои мисля, че парите могат да бъдат мръсни или чисти. Рядко съм чувал свежи пари. Но мисля, че всички знаем какво имаме предвид а, е, с а, е, тази редакция. А, също така съм съгласен, че наливането на финансови средства не винаги са достатъчни, така че съм съгласен с председателката. Нека да заличим тази част от текста. Нищо няма да загубим за доклада. Който иска да инвестира повече, ще има тази възможност. И накрая, относно обществените услуги и третото компромисно изменение, отново съжалявам, че високо качество беше заместено с качество. Разбирам, че тук търсим компромис, но ми се струва, че достъпни обществени услуги е също толкова не, неясен термин като структурни реформи, защото достъпното за едно е недостъпно за други. Така че ви предлагам да променим редакцията, защото използването на термина достъпни обществени услуги с нищо не обогатява текста. ако намерим решение по тези проблематични въпроси, а наистина се надявам, че ще успеем, то ще мога да ви уверя, че нашата група ще подкрепи доклада при гласуването. Благодаря. Паскал. Pas de, pas de Madame Présidente. Нямам конкретни коментари, госпожо председател. Thank you. Um, so I only have one more speaker and that's Anna Maria. Имам още един оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз също исках да благодаря на докладчикът за ам, изготвени от него доклад. Трябва да кажа нещо на мой приятел Дойонг. Да, ясно е от структурна гледна точка какво трябва да се направи. Комисията каза, че трябва да се отвори пазара за услугите и това е пряко свързано с използването на потенциала, който се крие във вътрешния пазар. Колегата ми от НП, която е докладчик в сянка за това, че трябва да сме по-конкретни, що се отнася до компромисните изменения – всички казаха нещо по въпроса за така наречените свежи средства, свежи пари. Както и докладчикът каза, нека да се концентрираме върху същинската цел на този доклад. И нещо, което е ам, на първо място в дневния ред, както на парламента, така и на комисията, а именно да се ам, използва потенциала на економиката в Европейския съюз. Единия пазар да бъде включен с економическия семестър и да се направи преглед на стратегията до 2020 година. Необходимо да се използват наличните инструменти, за да се насърчи растежа. Няма нужда да се инвестират допълнително средства. Това е друга тема. Нека да се концентрираме върху основните факти да се концентрираме върху ефективността и ефективното използване или разходване на средствата, да се концентрираме върху единия електронен пазар, сектора на услугите, иновациите. В тези сектори се крие потенциал за генериране на растеж. В компромисното изменение, в което се споменава думата свежи, може да бъде зачеркната. Благодаря ви. Ако няма други оратори, с нетърпение ще очаквам гласуването утре. Има ли други оратори? Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Стратегията Европа 2020 е, обещаваше вечно щастие в Европа по отношение на растежа и новите работни места. Със съжаление обаче, политическия избор, е, който бе направен и който бе гласуван от парламента, не доведаха нито до растеж, нито до работни места. Напротив, стигна се до е, несигурно положение, бедност, и отслаби доверието в Европейския съюз. Господин Коферати, както и мнозинството на този парламент, предлагат вътрешните проблеми да се решат, като се засили хода към единен европейски пазар. Завършването на единия пазар, това е панацеята, която ще допринесе за растеж и ще а, намали бедността. Как не осъзнаваме, че европейския пазар – Хармонизирани европейски пазар е не само утопия, но и безразборно разходване на средства. Подписването на ТРИПС за сигурност ще а, доведе до агония и ние в крайна сметка ще умрем от собственото си лекарство. А, французите, които аз представлявам тук, отхвърлят вмешателството на Европейския съюз в държавите членки, абсолютно отхвърлят политиката, която водите тук вие в Европейския парламент. Okay, so there's a set of compromise... И така има няколко компромисни изменения и тази, този следобят те ще бъдат разпространени. Ще има среща на координаторите тази вечер и ще обсъдим отделните а, процедури и трябва да видим какви ще са нашите по-нататъчни действия. Ще от помощ, ако компромисните изменения бъдат разпространени и е, всички депутати от нашата комисия разполагат с тях. Имам има нови изменения, които трябва да бъдат изпратени. Също има и нови членове на тази комисия, до които информация също трябва да стигне, така че да а, ги добавите към списъка с имейлите. И така, закривам заседанието и ще се видим този след обяд.